се начина на мислене не може да се промени за един ден. Европейския съюз трябва да опорства и стъпка по стъпка да работи за една по-справедлива международна търговска среда. Благодаря. Благодаря ви, колега Сайфи. За 4 минути и половина господин Жадо.